Witam Państwa w czwartkowe popołudnie. Chcę podkreślić to... Добър ден на всички. Днес е един много важен следобед, също и необичаен, тъй като не по това време обичайно провеждаме заседанията на комисията си, обикновено не заседаваме в четвъртък следобед. обед. Затова и имаме известни проблеми с присъствието. да преказане Но мисля, че онова, което ще узнаем днес, ще бъде споделено с колегите, които не са тук. Първа точка – приемане на проекта на дневен ред. Няма възражения. Дневният ред е прият. Второ, днешното ни заседание се излъчва. Езиковият ни режим включва 16 езика. Точка трета. Публично изслушване на тема генетично многообразие, опазване и диви родствени видове на културите. Темата е много важна, особено когато става дума за биологичното разнообразие. Добре дошли на гостуващите ни експерти. Благодаря им, че се отзоваха на поканата ни. Стратегията на Европейския съюз за биологично разнообразие бе разработена през 2001 година. Тя съдържа редица амбициозни цели, за спиране на загубата на биологично разнообразие и опазване на екосистемите в Европейския съюз. Едновременно с това целта на стратегията е да се спре загубата на биологично разнообразие в световен мащаб до 2020 година. В това отношение сме поели редица ангажименти, най-вече по Международната конвенция за биологичното разнообразие. Европейският парламент прие резолюция по темата през 2016. Поставили сме си и приоритетни цели. Целта на днешното изслушване е да проведем разискване за дивите родствени видове, опазването на генетичните банки и ролята на генетичното многообразие, най-вече по отношение на биологичното многообразие и продоволствената сигурност. Дивите родствени видове са подобни на култивираните култури, тясно са свързани с тях. Но в случая става дума за диворастящи видове при различни условия. Тези видове могат да бъдат кръстосвани с други култури, така се създават нови сортове, които са по-приспособими към местните климатични условия, както и по-устойчиви. Това е нещо много важно за нас. не само е важно с оглед на опазването на биологичното многообразие, но и с оглед на опазването на генетичните банки и на естествените местообитания, така че те да могат да продължат да се променят и приспособяват. Днес съм сигурен, че ще можем да обсъдим тази връзка. Изслушването ще се впише в работата, която вършим и по общата сълскостопанска политика за периода след 2020. Нека сега ви представя нашите гости. Първи ще се изкаже професор Найджел Макстед от факултета по биологични науки към университета в Бирмингъм. Той е доцент по опазване на генетичните ресурси. Специалист е по-конкретно по техники за съхраняване инсито и екс-сито. Има връзки също така и с консултативната група в областта на международните изследвания в селското стопанство. Втора ще се изкаже доктор Сюзан Барт от Центъра за изследване на културите в Ирландия. Тя се занимава с фуражните култури, древните култури и зърнените култури. Проявява специален интерес към генетичните ресурси и дейностите в областта на геномите. От 2009 година насам е и в редакционния екип на списание Ботанически хроники. Третият ни оратор е доктор Никола Рум старши научен сътрудник и ръководител на екип към Biodiversity International в Монпелие, Франция. В работата си поставя акцента върху генетичните ресурси и вегетативно размножените култури, в това число и бананите. Координаторем на световна мрежа за опазване на генетичните ресурси. В международен мащаб работи и в областта на управлението на генетичните банки. Как ще е организирано днешното изслушване? Всеки един от гостите ни има по 15 минути. Моля да спазвате времето си за изказване. След това ще има възможност за въпроси от страна на колегите ще можете да вземете отношение по изложенията на експертите. Ще приключим в 16 часа. До 16 часа ще имаме и превод. Давам думата на професор Найджел Макстайт. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че имам възможност да се изкажа за значимостта на дивите родствени видове и да ги обвържа с стратегията на Европейския съюз за биологичното многообразие. Тези видове са много полезни от гледна точка на услугите за екосистеми. Населението на света все повече се увеличава. Към момента то е 7,55 милиарда. 78% от тези хора живеят в развиващи се страни. По неотдавнашни данни до 2050 година планетата ще е населявана от 9,8 милиарда души, 86% от които ще живеят в развиващи се страни. Всички тези хора ще се нуждаят от храна. И за да ги изхраним през 2050 година, храните в световен мащаб трябва да се увеличат с 60% и с 100% в развиващите се страни. Освен това, до 2050 година спадът в селскостопанската продукция в следствие от климатичните промени ще възлиза по на 2% всяка година. От една страна ще се увеличи броят на обитателите на планетата, нуждаещи се от храна. От друга страна ще намалее костопанската продукция поради климатичните промени. Виждате на графиките тук същите тези цифри. Отляво виждате данни за Оман. Става дума тук за един див родствен вид. Площа в червено показвам площите в Оман, където може да се отглежда този вид. Това са 12% от територията на Оман. В краткосрочен план продукцията на тази култура ще се увеличи. Ще се увеличи до 2020. Но до 2050 година само 2,3% от територията на Оман ще могат да се използват за отглеждането на този вид люцерна. Това може би е драстичен пример, но той показва как ще се промени структурата на селското стопанство в бъдеще. Председателят, моля да говорите малко по-бавно. Извинявам се, имам само 15 минути все пак. Ако искаме да продължим селскостопанското производство, то трябва да се възползваме от дивите родствени видове като източник на биологично разнообразие. Става дума за диворастящи видове, диви родствени видове на култивираните култури. Те могат да се използват като донори за генетичен материал с цел усъвършенстване на настоящите култури. Така културите могат да станат по-устойчиви, например на суши. Поради климатичните промени ще имаме нужда от такива допълнителни източници на биологично многообразие. Тук са иллюстрирани дивите родствени видове на пшеницата. Виждате ги в лявата половина на слайда. Има около 15 такива диви родствени вида на пшеницата. В дясната колона са оказани характеристиките, генетичните характеристики на тези диви родствени видове, които могат да бъдат прехвърлени на култивираните видове. Ако се правят такива кръстоски на диви родствени с култивирани видове, се повишава продукцията. Като членове на Европейския парламент, може би ви интересува финансовата страна на въпроса. Дивите родствени е, видове, които се използват е, годишно, могат да са източник на допълнителна стойност е, в размер от 115 милиарда долара годишно. 115 милиарда долара годишно по линия на увеличена продукция. По неодавнашни данни от 2013 година, данни на PricewaterhouseCoopers, показват, че за 29 от най-разпространените култури от използването на диви родствени видове ще проистече допълнителна стойност от 115 милиарда долара. Тази сума изглежда доста висока, но ако погледнете таблицата в дясната част на слайда, то ще видите, че стойностите за различните култури са различни. Сред десете най-разпространени култури много рядко при селекцията се използват диви родствени видове. Така че според мен общата стойност допълнителна стойност, проистичаща от дивите родствени видове годишно в света е 300 милиарда долара. 300 милиарда долара годишно под формата на увеличена продукция. Ако използваме по-широко дивите родствени видове при селекцията в бъдеще, ще постигнем повишаване на годишната стойност в такъв размер но дали те могат наистина да се използват толкова широко? Тук трябва да вземем предвид техния природозащитен статус. Едно проучване сочи, че 16% от дивите родствени видове в Европа са застрашени, непосредствено застрашени от изчезване, а 4% вероятно ще изчезнат в рамките на 4 години, считано от публикуването на проучването. Дивите родствени видове, т.е. са застрашени. Какво е положението с съхраняването екс-сито? Един от моите докторанти разполага с цифрови данни в световен мащаб. Не се работи достатъчно за съхраняването на диви родствени видове екс-сито. Около една трета от дивите родствени видове не се опазват въобще в генетични банки една трета пък не се опазват в достатъчна степен. Ако искаме да използваме тези видове, действително като източник на генетично многообразие, то трябва по 50 вида да се опазват в генетична банка. 72% от дивите родствени видове пък изискват допълнителни мерки за събиране. Едно проучване, което аз публикувах преди няколко години, е посветено на съхраняването ексито. В световен мащаб има само няколко места, където тези диви родствени видове се съхраняват по този начин. Само един от тези генетични резервати действително функционира на територията на Европа. Става дума за вид диво цвекло на, в Мадейра, в Атлантическия океан. В много малка степен се съхраняват тези видове, видове както инсито, така и екс-сито. Какъв е политическият контекст за съхраняването на тези видове? Той е залегнал, например, в стратегическия план по Конвенцията за биологичното разнообразие. По стратегическия план по тази конвенция се предвиждат мерки за съхраняването на дивите родствени видове. Те са и пряко свързани с номер едно, номер две и номер три. Сред целите на хилядолетието за развитие. Най-вече по втората цел тези видове се упоменават изрично като средство за гарантиране на продоволствената сигурност в бъдеще. Към момента няма подробни проучвания на дивите родствени видове в Европа. Неодавна обаче норвежкото правителство финансира проучване в световен мащаб финансира провеждането на подобно проучване с 80 милиона долара. Проучването е посветено на съхраняването на тези видове екситум. Първоначално бе изготвен списък на дивите родствени видове в световен мащаб. Става дума за дивите родствени видове на 194-те най-разпространени култури в света. След това бе направен анализ на това, което се предприема в света за съхраняването на тези видове. 31 европейски държави разполагат с диви родствени видове, на 20 или повече високо приоритетни култури. Тук има много интересни за нас европейците данни. На тази карта са показани, е показано как са разпределени 1392 различни семейства такива култури. Какво е интересно за нас в Европа? Тази карта много ясно показва, че оранжевите и червените зони обхващат, обхващат голяма територия. Има област, Европа и Средиземноморието са областта в световен мащаб, където тези култури са най-концентрирани. Това е видно на тази карта а тук са оказани регионите, където най-малко се извършва съхраняване. Виждаме, че в Европа и средиземноморските страни все още има много голям потенциал за такова съхраняване. Същото въжи и за Южна Америка. Друга такава гореща точка е в Индонезия. Тук е показано къде следва да се извършва съхраняване инсито, в случай, че е предоставено финансиране. Точките на тази карта показват местата, където следва приоритетно да се извършва съхраняване инсито в световен мащаб. Тук са показани Европа и Средиземноморският регион. Почти половината от точките в световен мащаб са всъщност в Европа и в Средиземноморския регион. Това е една голяма територия, която се простира от Европа до Близкия изток. В Европа има голям потенциал за съхраняването на такива видове. Водещата в Европа организация в тази област е Европейската кооперативна програма за растителни генетични ресурси. В тази програма има работна група за опазване на диворастящите видове, която работи за опазване на дивите родствени видове. Тази група бе създадена през 2000-та година. От тогава насам тя работи много активно, например по линия на осведомеността. Работила е по четири пряко финансирани от нея проекта по които са направени ред публикации. Работи се също така по тези проекти и за взаимодействие между отделни експерти и повишаване на осведомеността. Наскоро тази работна група работи по изготвянето на общоевропейска стратегия за опазване на дивите родствени видове. Диаграмата тук – показва, че трябва да се извършва съхраняване на дивите родствени видове, както на национално, така и на европейско равнище. Важно е да се работи както в отделните държави, така и в цяла Европа на ниво политически решения, например, и събиране на факти. Освен това, трябва не само да се съхраняват тези диви родствени видове, трябва също така и да се използват. Един от неодавнашните проекти, реализирани от работната група, е проектът Farmer's Pride – гордостта на производителите. Целта на този проект е да се установят връзки между отделните общности – Например, селекционерите, онези, които работят за съхраняването на дивите родствени видове и други заинтересовани страни. Крайната цел е да се създаде общоевропейска мрежа за съхраняване инсито на дивите родствени видове и местните диви родствени видове. Акцентът по този проект е именно върху местните видове. Нито една политика, нито една нормативна уредба в Европейския съюз не е насочена към създаването на такава мрежа. Надявам се, че днес ще имаме време да обсъдим този въпрос. Какви действия са необходими? Сега е моментът да отправя към вас няколко препоръки за това, което според мен трябва да предприеме Европа за опазването и съхраняването на дивите родствени видове. Според мен е особено важно да се попълнят празнотите. Една такава празнота е разминаването между планирането и изпълнението. Аз съм учен. Плаща ми се за публикации. Мога да публикувам ред трудове, в които да ви направя предписание за това къде и как да съхранявате дивите родствени видове. Но тези мои публикации няма да има никакъв смисъл, ако няма последващи действия по седмата рамкова програма преди две години бе завършена работата по един проект за дивите родствени видове. По този проект бе изготвен списък на местата в Европа, където е възможно съхраняването инсито. До момента не са проистекли от този списък обаче никакви практически действия, така че виждате, че има голямо разминаване между планирането и изпълнението. Трябва да има също така връзки между съхраняването инсито и екссито. Към момента 99% от финансирането, по моя оценка, се предоставя за съхраняване ексито. 99% от вече ограниченото финансиране се предоставя за съхраняване ексито. Едва 1% се предоставя за съхраняване инсито. Освен това трябва да има и по- тесни връзки между работата по биологичното разнообразие и биологичното разнообразие в селското стопанство. Програмите за биологичното разнообразие са по-популярни например. Би трябвало да се вземат предвид в мрежите и програмите за биологично разнообразие в селското стопанство. Освен това, трябва да се обвържат действията на местно, национално, регионално и световно равнище. Ако искаме да постигнем пълно биологично разнообразие за селекционерите, то ще трябва да интегрираме мерките на всички тези нива. Освен това, по отношение на използването, съхраняването и опазването трябва да бъдат обвързани и с характеризирането. Трябва да сме наясно с това, кои са евентуалните популации, така че и селекционерите да имат достъп до тях. Освен това, трябва да се повиши и осведомеността за ползите от и значимостта на дивите родствени видове. Част от тези аспекти ще бъдат обхванати от проекта Farmers Pride. Но, за съжаление, далеч не всички много е важна връзката между местното, националното и регионалното ниво. Те са свързани едно с друго, подобно на руски матрешки. Структурата на финансирането. Един от основните, на управлението, извинете, един от основните според мен проблеми е липсата на структурирано управление на мерките за съхраняване инсито. Например, за опазването на биологичното многообразие се работи в рамките на зоните Натура 2000. Не искаме да окупираме тези зони за съхраняването на диви родствени видове инсито. Целта ни е да ги управляваме така, че да се опази генетичното многообразие. Тези зони трябва да бъдат управлявани така, че да се вземе предвид и генетичното многообразие. Може също така да се разгледат и унези зони по света, където има изключително важен за продоволствената сигурност генетичен материал. Друга област, върху която можем да се съсредоточим е Европейската кооперативна програма за растителни генетични ресурси. Тази програма върши чудесна работа, но Работата по нея е на доброволен принцип. Трябва да има общо европейска структура за опазване на генетичните ресурси. Към момента Европейската кооперативна програма разполага с много ограничени средства оказва много ограничено въздействие върху съхраняването и обвързването с използването на това съхраняване, инсито и ексито. В бъдеще трябва да има общо европейски структури. В дългосрочен план трябва да се обмисли създаването на приемането, извинете, на европейска директива за генетичните ресурси за храни и селско стопанство. И сега нека ви разкажа нещо от своя име. Като докторант работех по южното крайбрежие на Турция. Там намерих един нов вид Латрис беламинсис. Това е най-близкият див родственик на на сладкия грах. Намерих само една популация на тази дива родствена култура по южното крайбрежие на Турция. Има огромен економически потенциал от кръстосването на тази култура с, сладкия грах. Установих наличието на тази популация през 1987 година. През 2005 година отново бях в Турция, за да участвам там в научна конференция. Бях и на южното крайбрежие. Установих, че единствената популация на този вид е буквално изкоренена и че на мястото, където я бях намерил преди години, е изграден полицейски участък. Към Първоначално имаше 20-25 хиляди екземпляра, а през 2005 година имаше само 5 хиляди такива. Това е абсолютният минимум необходим за опазването на даден вид. Това за мен бе повод да изляза с още една публикация, в която изразих своята дълбока загриженост. Преди време отново се озовах в Турция за научна конференция. Установих, че този полицейски участък не само е бил разширен, а и че до него е бил изграден път. Вече нямаше 25 екземпляра. 25 000 екземпляра, извинете, имаше само около 15. И това показва колко е важно опазването на такива култури. В случая ставаше дума за една прекрасна култура с огромен економически потенциал, която по най-нехайния възможен начин бе унищожена. Трябва да опазим подобни култури сега. Ако не работим за съхраняването им сега, селекционерите в бъдеще няма да могат да ги ползват. Затова нека помислим за дивите родствени видове и значението им за продоволствената сигурност. Bardzo przekonująco pan mówi, ale i tak. Благодаря. Много беше интересна темата. Ви, но малко се спряхте твърде на широко. Сега преминаваме нататък. Госпожа Барт. Благодаря много, че ми давате възможност да говоря за генетичното разнообразие, опазването и сродните диви растения. Аз ще представя виждането в Ирландия. Uh, uh, Разбира се, заключенията за Ирландия биха могли да бъдат прилагани към други маки страни и са цени в този контекст. Сродните диви растения са допринесли с много полезни гени Знаем, че в Ирландия, например, се работи много с родни растения на картофите. Фермерите ги използват за нови видове картофи. Също така, по този начин ние имаме една устойчива система, която да се запази и в бъдеще. В доклада от 1995 година ФАО отбелязва, че всъщност е, могат да съществуват местни генотипове, които се запазват заради своята изолирана позиция. Е, в Ирландия има такива, които са се запазили заради изолацията и западното разположение на Ирландия съвсем на запад от континентална Европа. Министерството на храните отговаря за опазването и използването на генните ресурси за селското стопанство и изхранването. времено Министерството е подкрепено от Национален консултативен комитет по генетичните ресурси за храната и селското стопанство. Има много специалисти, които работят в тези отдели. Съгласно Къртис, в Ирландия са открити 181 диви растения, които са родствени на култивираните. тяхното опазване е приоритет. Има различни инициативи за опазване на видовете екс-сито. Министерство на селското стопанство е създало банка от семена, като там се обръща най-много внимание на местните видове, както и дивите родствени растения. Има различни видове картофи, 400 разновидности и сортове картофи, които се запазват инсито и също така ин витро. Тези е, видове са много важни е, за економиката в частност селското стопанство и картофите. В Тринити коледж в Дъблин също има генна банка. Смята се обаче, че е много важно да се опазват и сродните диви растения. Затова има специално сдружение, което работи в област Клеер. документацията. Тя е много важна за разработването на политиките. Знаем, че след 2010 година, след установяването на Центъра за биоразнообразие в Уотърфорд, беше създадена и базата данни. Има 55 сродни диви растения, които са проследени в тази бан, база данни. Имаме база данни за националната растителност, също така националния хербарий в Глас Невин и националните паркове. Събрани са най-различни видове данни от Националния център за биоразнообразие. Те захранват всъщност базата данни за биоразнообразието и изобщо за биоразнообразието на британските острови. Можем да видим, например, разпределението на дивия, дивия сперш. Също така е много важно да се включват и мерки за информиране на обществеността, да се обяснява колко са важни сродните диви растения. Том Къртис и Пол Уилан са разработили материал за Министерство на селското стопанство. Тяхната нова книга ще бъде публикувана едната пролет и е озаглавена именно наследените диви видове на Ирландия. Има също така и много важни документи, които вече са събрани, например за картофите. Има и за ирландските ябълки. Това е книгата на Хенерти от 2014 година. Има и достатъчно материал по различните видове фуражи. Аз, например, съм работила по гените на английския райграс. Надявам се, че тук може да видите и да изтълкувате диаграмата. Вижда се, че има два основни вида гени банки в Ирландия – Вижда се също така изходността с европейския райграс. Основното предизвикателство е свързано с опазването на място или инсито. Вече има някои опити при ябълките, там има и добри резултати, Продължава набирането на материал за ябълките. Министерството на селското стопанство в Чага също така събира материал за картофите. Има и много видове, като фуражите, които също трябва да се проучат но много от тези видове е, се опрашват по доста сложен начин, което е един от проблемите. От друга страна, опрашващите насекоми в Европа също намаляват в Европа. Необходимо е, освен това, да има достатъчно голямо разпространение на дадения вид, за да оцелее вида. Необходим е подход, особено при фуражите, на запазване на пейзажа. Има и други европейски политики, но не можем да кажем, че има дългосрочни инициативи или инструменти. Същевременно аз съм показала на тази диаграма какви са различните заплахи за дивото от свекло, което расте на много места в Ирландия. Ерозията на почвите и особено на крайбрежните зони, промяната на начина на земеползване. Това могат да бъдат много големи заплахи за дивите сродни растения. Ще спомена и измененията на климата и липсата на координация, както и на финансова подкрепа за опазването. Дала съм пример с дивото цвекло. Колегата Кролдън, който сега работи за Министерство на селското стопанство, предостави много добри данни за дивото цвекло. Той го проследява и го сравнява с данни от 1960-те, 70-те, 80-те години. Оказва се, че в изследвания период 2002 до 2007 цвеклото е разпространено на доста от обичайните си преди места, на други обаче то напълно е изчезнало. И за наше отчудване се оказа, че в северо-западните части цвеклото вече го няма. Това до голяма степен се дължи и на човешката дейност. Заключенията на колегата Гроган бяха много от тези територии да се обозначат като зони от специален научен интерес. Цвеклото също да се включи в списъка на вид от специален научен интерес. Той работи и с местните власти. Според него трябва да се обяснява важността на тези видове за областта. Преминавам нататък опазването на място за различни видове, където е необходим тъй наречения подход на пейзажа. Това е много важно при фуражите и различните видове билки. Този подход предполага опазването на специфичното местообитание за дадения вид или една екологосъобразна инфраструктура. Също така е необходимо да се разработи концепцията за този ландшафтен подход и да се разчита на общоевропейски изследвания. Колегата Чегът, който работи по въпросите на биоразнообразието, ми помогна да стигнем общо до една идея. Дали да не се помисли за национални паркове и области, които обслужват дивата природа. Тук може би е необходим един нов подход на фермерите трябва да се помага, те трябва да бъдат възнаграждавани за това, че опазват такива видове. Създаването на едни дългосрочни практики за опазване на видовете, следователно, трябва да бъде обмислено и да се включи в бъдещите политики. Ние знаем обаче, че често се планира само за бъдещите 5 до 7 години, а това не е достатъчно, например при фуража. Има обаче положителни примери в Швейцария и Норвегия. Някой може да каже, да, но те са богати държави. Въпреки това ние виждаме какво е възможно. Като говорим за ползите за фермерите, вече е доказано, че смесицата от различни видове, видове на пасището е нещо много полезно, защото под този начин се произвежда много повече, отколкото там, където нямаме такива смесвания. Следователно, подобни практики могат да се включат в обичайните дейности на фермера. Нещо, което се подкрепя и от научните данни публикувани та година. Преминавам към заключението. Имаме различни колекции и опазване на място, но в повечето случаи става дума за много малка бройка сродни диви растения. Те едва ли биха се оказали жизнеспособни за поддържане на популацията. Освен това, опазването ексито е много трудоемко, много скъпо, трябва да се извършва качествен контрол на семената и да се характеризира и описва натрупания материал. Мисля, че всичко това е важно, но не е единствения начин за опазване на тези видове. В Свалбард знаем, че има отлично съоръжение, където се събира материал от картофите и фуража. Също така може да се разчита на различни мрежи, създавани с други държави, както и нови инициативи. Сега ние се опитваме да образоваме и потребителя, да обясняваме за какво са изразходвани определени средства и защо тези сродни диви растения са важни. Стратегиите за опазване на място изостават. От друга страна, може би би било далеч по-добре да се опазват на място сродни диви растения от множество различни видове и това при традиционните селско-стопански практики. Наблюдението на такива стратегии за опазване на място е особено важно при застрашените видове. Бих искала да отчета, че в Ирландия разполагаме с един скромен фонд – за опазване на генетичните ресурси в селското стопанство. Това годишно са около 50 000 евро. Използват се за растения, насекоми и животни. Използват се да подкрепят най-вече някакви по-малки по обем проекти на НПО. Също така трябва да отчета приноса на няколко от ирландските колеги, които събраха всички данни, представени от мен днес. Много благодаря. Давам думата на третия ни оратор. Господин Ру, имате думата. Благодаря. Ще се постарая да се вместя в 15 минути. Здравейте, дами и господа. За мен е голяма чест да съм тук и да говоря на тази много важна тема, а именно генетичното многообразие, която е жизненно важна за човечеството, за животните и за растенията. Благодаря на организаторите за възможността да говоря за опазването и използването на агробиоразнообразие за една по-добра хранителна система. Ще представя един интересен казус, а именно бананите, които не са толкова произвеждани в Европа, въпреки че има производство в Гърция и Испания, но са предмет на голяма консумация в Европа. Първо, Позволете да кажа няколко думи за организацията, за която работя. BioVersity International е част от консорциум, който има над 50 организации в целия свят. Тези центрове съществуват от, 50, от 15 години, от Зелената революция. BioVersity е една от малкото организации, с седалища в целия свят. И те имат и седалище в Европа. Както виждате е, в, от снимката, централата ни е в Рим. Имаме офис е, клон в Монпелие, Франция, където работя аз. Също така имаме и служба на 30 на километра от тук в Льовен, където се запази най-големия генетичен фонд на бананите. Имаме служба и в Испания. Ние събираме научни доказателства, управленчески практики и възможности за политики за опазване на многообразието и за да има продоволствена сигурност. Агробиоразнообразието е нещо важно, както каза и първия и оратор, защото вече говорим за агробиоразнообразие, не само за биомногообразие. На а, ниво потребление за човешкото здраве е много важно храната да е с високо качество, за пазарите за по-добър поминък, за производството, за да има устойчиво замеделие и услуги за екосистеми и за генетичните ресурси, за адаптация и иновация. И както виждате тук по средата на графиката, всички тези компоненти са до голяма степен свързани и ние трябва да управляваме и насърчаваме агробиоразнообразието на всички нива, не само на ниво опазване или производство, но и на пазарно ниво по отношение на потреблението. За да иллюстрирам какво имам да ви кажа, ще ви дам а, примера с бананите. Защо банани? Защото това е осмата най-разпространена култура на световно ниво и е, в развиващите се държави четирите най, а, четири, четвъртата най-голяма. говоря за всички видове банани, включително и хлебните банани, които са изключително важни за страни като латин, в Латинска Америка. Проблема обаче е, че производството зависи само от един сорт банани, кавендиш банани и е, около 60% от производството идва от един клон. Е, намаляването на биоразнообразие сред бананите намалява ежегодно, което ги прави по-податливи на вредители и заболявания. Знаете, е, картофите в Ирландия също тогава, когато са били предмет на такова заболяване и това води до продоволствена криза. Преди 50 е, години имаше увеличаване на фузариум оксиспорум кубенсе, или така наречената панамска болест, се разпространи сред бананите. Това е плесен, която атакува бананите и унищожава растението. Основният сорт банани е сорта Кавендиш, открит случайно през 60-те години в Южен Китай, е заместил сорта Гро Мишел и сега се изнася най-много. Но от 90-те години насам има нов штам на заболяването, който се нарича е, тропически рейс 4 и в момента засяга Азия, Тихоокеанската област и Африка. Аз сега се връщам от конгрес в Латинска Америка, в Мексико, където над 300 производители и е, учени е, се събраха, за да обсъдят как този проблем може да се избегне, да се избегне разпространението на това заболяване има сериозни притеснения, защото смятаме, че с инвестиция от 100 милиона евро ще можем да овладеем заболяването и да запазим съществуващите сортове. Ако не направим нищо, това ще ни коства 10 милиарда евро. Така че трябва да се получим от миналото. Европейския съюз има важна роля, за да се промени тази будеща притеснение ситуация. Може би ще се изненадате, но Белгия е най-големия вносител и на свой ред износител на банани в Европа. Ам, индустрията е огромна, 43 дружества в страната и сред 15-те държави, държави изнасящи банани, Белгия се нарежда на четвърто място. Това е поради е, големите съоръжения за зрене на банани и за съхранението им в Антверпен и Белгия игра ролята на разпределителен център на бананите за Европа. И е, на неодавна беше интересно да се види по телевизията един документален филм – за значението на Европейския съюз във връзка с Африка и избягването на миграцията от Африка. Във връзка с това е важно да се намерят работни места в Африка. Документалният филм се отнасяше до Сенегал и е, работните места бяха именно в бананови ферми и по този начин се избягва проблема с миграцията. Какво прави нашата организация Biodiversity International? Ние работим заедно с католическия университет в Льовен и пазим 1550 варианта инвитро. Също така за по-дълго имаме криосъхранявани 1060 а, генетични фонда, т.е. в течен азот се съхраняват те. А, става въпрос за а, растително разпространявани култури и искаме да имаме някакъв резерв и да имаме модел банани, които да се опазват в течен азот. Разпространяваме материала в вид на лиофилизирани листа, за да може да се разпространяват. Също така разпространяваме части от растенията посредством базата данни, с която разполагаме. Аз съм координатор за мрежата Муза, Global Муза. И тук се връщам на изказването на първия оратор. Той каза, че Международната общност за опазване на генетичния фонд на растенията е изключително, изключително важна. В синьо виждате националните програми за опазване и събиране на генетичен материал сред растенията, както и научно-изследователска дейност. Работим с редица европейски организации, например в Чешката република проверяваме материала, за да сме сигурни, че той е правилният таксон. Работим с университета в, в Лиенж, в Жан Блю също така, за да знаем, че материала, който събираме, не е пострадал от никакво заболяване. Също така работим с Мейсер в Северен Брюксел, където изпо... съхраняваме различ, е, диви родствени видове на бананите в вид на семена. И идеята е те да се разпределят съгласно е, потребностите. Е, също така ще има развитие на глобалната банка на семена, но преди това трябва да се направят съответните изследвания и да се провери генетиката на популациите, т.е. да се види с какво количество семена разполагаме, за да ги разпределим и да имаме съответното многообразие. Преди да бъда координатор на Нет, бях координатор в Global Musa Genomics Consortium, който изследва последователността на генома на бананите. Може би не знаете, но центъра на происход. Бананите се произхождат от Юго-Источна Азия и двете основни банани са муза акумината и муза балбисияна. Всички банани, които ядем, са родствени от тези два основни вида. С първия вид муза Акумината Малексенси сме постигнали голям напредък, но в момента разучаваме така наречения пангеном, т.е. да разучим гените, които са в основата на происхода на бананите. Това го правим в Южна Франция, чрез разработката на една база данни, която се нарича пан, ген, портал на пангенома. Тази работа, започнала през 2012 година, доведе до две важни е, приложения. Както казах, когато съхраняваме материала инвитро, това го правим в Лювен от 10 години насам, но редовно се налага той да бъде е, използван на терен в природата, за да видим, че той е достатъчно качествен. Но благодарение на техники с е, генома можем да правим разлика между растението, което виждате по е, долу, но което е същото, само че има изменение на хромозомите. Така че с този инструмент можем бързо да а, установим повечето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 Също така имаме техника за генетично ни вариации. Много е важно да се направи разлика между бананите, които имат семена и тези без семена. Това е важно за тяхното разпространение. Знаете, че когато искате да отглеждате бананова култура, започвате с банани с семена и накрая стигате до банани без семена. Наскоро публикувахме резултати от тези изследвания. Сега работим по банани с устойчивост към а, суша и някои важни заболявания по бананите. И аз другата седмица организирам семинар а, в Монпелие именно по тези заболявания. Накрая трябва да кажа, че а, с, опазването инсито има много ограничения. Те са отчасти свързани с това, че трябва да проследяваме развитието на материала а, в природата и само опазването инсито позволява това. В Папа Нова Гвинея, в момента развиваме един проект. Виждате къде се намира това на картата. И искаме да разберем какво е разнообразието и работим по различни ам, с различни нива, на ниво местни сортове. Работим с най-разпространения сорт банани и друг сорт банани, също от Папуа Нова Гвинея, който има много високо съдържание на витамини. Това е много важно за страни като Африка, като африканските страни. Много се зарадвах, че в Камерун, когато организирах семинар там, на който участваха всички западноафрикански държави и резултатите бяха отлични. Така че материала може значително да се подобри. Важно е обаче да се, зна, да се познава точно какъв материал съществува на терен. Сега бих се върнал към темата за агробиоразнообразието. Надявам се ви убедих колко важно е то да бъде проследявано и в Biodiversity International, работим с Европейската комисия и други партньори, за да разработим един индекс на агробиоразнообразието, с което да измерваме културите от тази гледна точка по отношение на различни фактори. Установява се риска за агробиоразнообразието или се установяват възможности за увеличаването му. И агро, индекса за агробиоразнообразие цели да преобрази нашите хранителни системи чрез управление на генетичните ресурси, производство, пазари и е, ниво на потребление. За тази цел трябва да използваме агробиоразнообразието повече, за да може хората да се възползват от него днес и в бъдеще. Работим с редица правителства в Европа и с конкретни дружества и е, учени извън Европа за тази цел. И накрая бих искал да откроя четири основни послания, които да запомните от днес. Първо, че производството на банани е застрашено поради загуба на агробиоразнообразие на всички нива, от генетично многообразие на сортовете до хранителните системи. За да запазим агробиоразнообразието, трябва да го измерваме, управляваме и използваме и тук международната общност за генетични ресурси е много важна. Важно е да имаме и интегриран подход, в който да участват всички заинтересовани страни, включително Европейския съюз, за да вървим към една глобална хранителна система. И накрая Biodiversity International работи по основни области в Европа с индекс за агробиоразнообразие, за да имаме продоволствена сигурност и сигурност на храните. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Много интересна тема за предколедното ни изслушване. Госпожа Макинес има първо думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на тримата ни гости. Силно съм впечатлена от работата, която вършите. Изключително важна е вашата дейност. Госпожо Барт, казахте, че трябва да повишим осведомеността по тези въпроси. Имам въпрос във връзка с съхраняването инситум на място. Трябва ли да работим по-активно за квалифицирането на определени европейски региони като подходящи за съхраняването инсито. Всеки път, когато определим един регион като такъв, сълскостопанските производители реагират, тъй като се опасяват от последици за себе си. Има ли вероятност определянето на подобни региони да е източник на економически ползи за работещите там селскостопански производители? Може ли да има економически ползи от съхраняването на генетичното многообразие? Ако не се опитаме да съхраним генетичните ресурси инсито по места, какви ще са последиците? Може ли да бъдат всички те съхранени при лабораторни условия или трябва да ги съхраняваме и инсито? <laughs> Sorry about that. I want Извинявайте за това. Явно някой ме е проследил онлайн. Исках да чуя вашите отговори, не тези на устройството ми. Благодаря ви. Обикновено първо Даваме възможност на всички колеги да зададат въпроси. След това изслушваме отговорите, но сега ще ви дам възможност да отговорите. Госпожа Барт, според мен е изключително важно да се включат селскостопанските производители, ако искаме да управляваме повече популации. Ако погледнем всеки отделен вид, и ако искаме наистина да го съхраним ексито, то не мисля, че това ще е възможно. Тъй като години след години видът трябва да се регенерира, трябва да се поддържат мерките по съхраняване и да се следи качеството. Трябва да се комбинира съхраняването ексито с това инсито, но за целта трябва да се гарантира участието на производителите. Те ще трябва да получават някакво възнаграждение, ще трябва да им се предоставят и перспективи в по-дългосрочен план. Трябва да има повече перспективи за тях в дългосрочен план, отколкото сега по настоящите програми. По въпроса за съхраняването инсито, при всички положения се нуждаем от такива мерки. Когато предприемаме такива действия, съхраняваме не само един вид, а цяла общност видове. Най-лесният начин е да се използват настоящите защитени зони, тъй като те са пригодени към потребностите от съхраняване. С други думи, настоящите планове за управлението на тези зони могат да бъдат променени така, че да се вземе предвид и опазването на генетичните ресурси. От това не проистичат кой знае какви разходи. В Великобритания наскоро бе реализиран такъв проект. Що се отнася до участието на производителите в съхраняването, то е от решаващо значение – 40-те най-разпространени култури в света, техните диви родствени видове са по-скоро в местообитания, където има проблеми. Дивите родствени видове са по-скоро в местообитания с проблеми. Така че е много важно да работим заедно с производителите. Това трябва да е сред приоритетите ни в бъдеще. Не ни е необходима допълнителна инфраструктура, но ще трябва производителите да получават някакво финансиране. Защо да не се залага само на съхраняването ексито? Защото при този метод се използва само малко наброй екземпляри които се поставят в генетична банка. Тези екземпляри не са достатъчно представителни. Освен това, ако бъдат поставени в генетична банка, то процесът се замразява. Видът не може да се приспособява към условията с времето. Съхраняването инсито в по-голяма степен допринася за опазването на биологичното разнообразие. Освен това, допринася и за по-голяма устойчивост на културите към заболявания и вредители. Има също така и разлика между годишните култури и култури като бананите, например. За култури като бананите съхраняването инсито е по-сложно. Трябва да се комбинират и двата подхода, както инсито, така и ексито. Не можем да препоръчаме само единия. Благодаря ви. Благодаря за работата ви. Имам два въпроса. Първият е към професор Макстед. Допуснахте, че 2% от обработваемите площи ще бъдат загубени в резултат от климатичните промени. Взели ли сте предвид в тази своя оценка и други фактори, като почвената ерозия, или сте се съсредоточил само върху климатичните промени? Въпрос към доктор Барт. Говорихте за втория стълб на ОСП, развитието на селските райони. Казахте, че по този стълб има възможност за опазване на дивите родствени видове, които са от значение за селското стопанство. Те, такива мерки се предприемат само в Германия, Австрия и Италия. По предстоящия преглед на ОСП, мисля, че подобни въпроси трябва да са в центъра на вниманието ни. Казахте, че сме загубили 17% от популациите си на насекоми. Има ли някаква връзка между това и настоящата ни политика в областта на селското стопанство? в отговор на първия ви въпрос. Двата процента не включват други фактори. Тези 2% се добавят към нормалната ерозия и Данните не са от мое проучване, а от последния доклад на Международния съ... Междуправителствения съвет за климатичните промени. В момента се дискутира много оживено загубата на опрашители и популации на насекоми. За тази загуба допринасят редица фактори, като например практиките в селското стопанство, климатичните промени и други. Загубата на популации на насекоми и опрашители представлява опасност и по отношение на съхраняването инсито. Нуждаем се от насекоми, от опрашители за съхраняването на ресурсите на протеинови култури, например. Тези ресурси могат да бъдат съхранени, ако има специални зони, където се прилагат стратегии за съхраняване инсито. Така ще има възможност и за допълнителни упрашители за тези зони, за да бъдат и по-ефикасни стратегиите за съхраняване. Госпожа Макинтайр. Благодаря, господин председател. Специално благодаря на тримата ни гости. Когато първоначално обмисляхме идеята за днешното изслушване, Темата ми се стори интересна, но вие надминахте всички мои очаквания. Изключително интересни бяха изложенията ви. Наистина е полезно за нашата комисия по селско стопанство да има по-задълбочени познания по тази тема. Сигурна съм, че ще ги задълбочим още и в бъдеще. Преди около година излязохме с доклад по собствена инициатива, по който докладчик бях аз. Той бе посветен на бъдещите технологични решения в областта на селското стопанство. В този доклад имаше отделна част посветена на биологичното многообразие. Не смятам, че обръщаме достатъчно внимание на тази тема. Днес вие направихте пряка връзка между продоволствената сигурност и биологичното многообразие. В никакъв случай, като се има предвид това, не можем да си позволим да пренебрегваме биологичното многообразие. Исках да задам същия въпрос като госпожа Магинес, която междувременно си тръгна. Има две области, които ме интересуват по-специално. Съхраняването инсито. Мисля, че схемите за управление по ОСП, както и различните мерки за стимулиране на управление на околната среда, трябва да бъдат приспособени, така че да има възможности и за съхраняване инсито на дивите родствени видове на местни култури. Мисля, че това е една възможност за стимулирането най-вече на съскостопанските производители да се включат в процеса. Какво смятате вие по въпроса? Принципно призоваваме за финансиране на научно-изследователската дейност с цел подобряване на технологиите в селското стопанство и градинарството. Има много празноти, които упоменахте и вие самите в това отношение. Вие като експерти, коя област смятате, че трябва да се финансира приоритетно? Коя празнота трябва да попълним най-напред? Благодаря. Много добър въпрос. По въпроса за програмите за управление и съхраняването инсито. Напълно съм съгласен. В Обединеното кралство лобирам за това Natural England да включи в мерките си за финансиране на селскостопанските производители и мерки за съхраняване инсито на дивите родствени култури. Мисля, че трябва да поемем по този път. Особено като се има предвид, че повечето диви родствени видове са извън защитените зони, намират се около земеделските стопанства. И това е една идеална възможност за съхраняването им. Кой бе следващият ви въпрос? Празнотите по отношение на финансирането. по Европейската кооперативна програма за опазване на дивите родствени видове имам безвъзмезно финансиране в голям размер. Сега в научните среди знаем как трябва да съхраняваме инсито, знаем и къде трябва да го направим. Просто трябва да се предприемат действия на този етап. Една от основните области на финансиране, според мен, трябва да е установяването на структури на управление. Вече има съществуващи структури като Натура 2000, по които има структури на управление. Ако искаме да има общо европейска структура на управление, някой трябва да поеме отговорността за това. Европейската кооперативна програма за растителните генетични ресурси в момента според мен не може да се заеме с това, тъй като не разполага с достатъчно финансиране. Затова мисля, че трябва да се създаде Европейска агенция. Така ще има структури на управление, ще може да се установи и Европейска мрежа за съхраняването инсито на дивите родствени култури. Вече имаме много агенции. Госпожа Лопес Агилера. Благодаря много. Трябва да кажа, че наистина бяха много интересни изложения по тема, която ние не познаваме. И ето защо много често при политическите решения, които се вземат по тема като биоразнообразието, трябва наистина да се знае повече. Така че благодаря за толкова интересните доклади. Ще започна с казаното от предходния колега. Необходимо е това опазване на видовете, особено когато се прави инсито. Възможно ли е това да се прави и като част от Натура 2000, природните паркове, защитените природни зони? Казвам го, защото когато имаме защитени зони, обикновено има и някакво финансиране, така че могат да се проведат определени мерки. Например, в мрежата Натура 2000. Мисля, че по този начин по-добре ще можем да разработим специфични мерки. Просто ми идва на ум в момента, тъй като наистина ние трябва да го направим. Имаме нужда да го направим. Но не виждам от друга страна фермерите да го правят много охотно. Те искат да имат печалба. Следователно, ако погледнем към бъдещето, може би фермера трябва да може да разчита на определена помощ за опазването на тези видове. Така че да се помисли за мрежата от национални паркове, защитени територии. Например, в моята страна Испания това е една много важна мрежа. И още един въпрос – не знам точно на кого трябва да го задам, но стана дума е, за това, че е интересно да се смесват диви и конвенционални видове. Интересно е да, бъда, да се кръстосват. Каква е техниката? Нещо свързано с ГМО или нещо различно? Просто не знам, затова задавам въпроса. Какъв вид техника би могла да се използва при тези кръстосвания? Това наистина би било интересно. Кръстосване на див вид с конвенционален. Как точно се получава? Okay, so I... Ще отговоря на първия ви въпрос. Един от проблемите с мрежата Натура 2000 е, че Самата мрежа е разположена в общности от видове. Освен това, ние искаме фермерите сериозно да се отнасят към въпроса за видовете. Отличен опит мога да ви кажа, че когато за първи път започнах да говоря за сродните диви растения, те веднага ми казаха, а не ни интересуват растенията. Има и още нещо, като говорим за Натура 2000. Обикновенно там зоните се управляват съобразно присъствието или отсъствието на определени видове. Uh, Разбира се, тази задача не е приоритет за Натура 2000, така че ще ви отговоря да, това, което предлагате е възможно, но не е единственото възможно. По първия ви въпрос, вие говорихте за използването на националните паркове за опазването. Аз дадох всъщност пример точно с националните паркове като средище на разнообразието. Вие сте напълно права. Бих отишъл и по-далеч. Ботаническите градини, които са, например, в града и могат да се използват за опазване на семената, така че инсито и ексито да работят съвместно. След това Говорихте за кръстосването на диви с конвенционални видове и за стимулите. Важно е да се стимулират хората, които работят по хранителната верига. Аз имам колега, Розалин Тремант, която се специализира точно по тази тема, а именно услуги на екосистемите, помага се за запазване на местните видове и сродните диви растения. Много често при опазването инсито, обаче вие не искате такава смес. Може ли да продължа? Искате ли да говорите с Розалинд? Thank you. Maybe just to emphasize indeed that um, on one hand, I think... Може би трябва да подчертая, че наистина е важно да наблюдаваме основните култури, които са важни за продоволствената система. Тук работим заедно с частния сектор и с финансовите инвеститори – Нашата цел е именно създаването на економически стимули в цялата хранителна верига, за да има повече разнообразие. Така че от една страна имаме опазването, но също така и производството и пазара. Потребителите би трябвало също да участват чрез търсенето ако има търсене, тогава могат наистина да се създадат повече стимули. Исках да кажа нещо по двете точки. Първо, по първия въпрос – Наблюдението на дейностите in situ трябва да се включва в бъдещите програми. За да се знае какво ще бъде запазено в бъдеще и също така да сме сигурни, че се работи и на регионално ниво, а не само на европейско. Много често инсито опазването е много специфично за определени места. На втория ви въпрос, как точно се извършва кръстосването, това наистина би трябвало да се прави на генно ниво, но все още областта не е достатъчно разработена. Тя е много обещаваща, защото може да се помисли и за резистентност на определени заболявания и за различни промени на вида. Но разбира се, това е дългосрочна цел, която ако се изпълни, ще даде много добри плодове. Господин Андрю, господин Ру, последния, който ще се изкаже. Благодаря за тази размяна на мнение. Благодаря много за качеството на направените доклади и за съдържанието. Със сигурност ние сега работим по бъдещата реформа на ОСП. Трябва да ви кажа, че когато взимаме решения, обикновено присъстват повече колеги, отколкото сега. Ние обаче трябва да поемем своята отговорност. Има нещо много важно. В крайна сметка, ние участваме в законодателния процес, процеса на промяна и вие поставяте въпроса за нашето общо наследство, за биоразнообразието. Точно сега ние трябва да вземем законодателните решения. Селското стопанство е много важно и казаното от вас в, точно в този момент за биологичното богатство е наистина съществено за нас. Освен това е ясно, че селското стопанство се отразява на мястото, където се развива същевременно имаме еволюция на селското стопанство през годините. И трябва да кажем, че ОСП се променя, защото беше установено, че селското стопанство може да навреди на околната среда. Много е важно да се има предвид, че в този случай ние засягаме и човешкото здраве и нашето общо благо, почвата, въздуха, водата. Именно за това трябва да знаем какъв модел да изберем за бъдеще и как да работим за мястото и биоразнообразието. Биоразнообразието за мен е основно за селското стопанство. Вярно е, че принципно не винаги се обръща достатъчно внимание на околната среда, но Основното е било да се изхранят хората на планетата. Същевременно аз мисля, че това, което вие казахте, госпожо Барт, е много интересно. в течение на годините. Déroger dans les années à така че е, трябва отново да инвестираме в агрономията, за да може не да унищожаваме агробиоразнообразието, а всички да имаме едно об, една обща агрономия. Вие споменахте смесените пасища, че те са най-продуктивни от към реколта. Да, така е. Защо тогава оставихме настрани въпроса за вноса на културите? И това са теми, по които трябва да на, напреднем. Имаше редици изказвания около средата също така. Е, когато говорим а, е, и за е, екологичните забрани, забраните на пестицидите, например, имаше дискусия по този въпрос, но а, е, нямаше достатъчно мнозинство. Така че определено не се познават добре бъдещите предизвикателства. Смятам, че тук е много важно в този момент, в който се реориентираме изцяло да преосмислим селско-стопанския си проект и модел. Мисля, че агрономията ще ни позволи да имаме резултати както економически, така и екологически. И освен това, бих искала, бих искала да чуя мнението ви относно развитието на селскостопанството, което унищожава голяма част от местообитанията. Тук заседнахте въпроса за насекомите и за опраш... опрашителите. Благодаря ви. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy wystąpienia ze strony Pani i Panów posłów. Благодаря. С това изчерпихме списъка на въпроси. Сега давам думата на нашите гости, за да могат да отговорят. След което ще направя заключение. Заповядайте, госпожо. Вие ли ще отговорите или кой ще отговори първо? Мисля, че е, сега е подходящия момент в, в който да помислим дори за традиционното земеделие и селско стопанство, как може то да запази генетичното ни наследство, как можем да го използваме и да го пазим за бъдеще. защото това не е само едно наследство, но и предвид днешното производство е жизненно важно да го направим, за да имаме продоволствена сигурност за в бъдеще. Ни трябва да опазим генетичното си наследство. Надявам се, че с допълнителни мерки ще бъдем по-щадящи към околната среда, към насекомите. и останалата част от а, живота около нас. Благодаря за този въпрос. Наистина е много важно не просто да се действа в сферата на генетичното разнообразие, защото ние не случайно казваме агробиоразнообразие, тук той има, има много нива. И определено трябва да преобразим начина си на производство днес, за така че да се вземе предвид и биоразнообразието, агробиоразнообразието. Хората трябва да бъдат стимулирани да направят това обаче, не само на нивото на производството, вие споменахте е, агрономията, но на производствено ниво Селскостопанските производители трябва да бъдат стимулирани и ние работим с Европейската комисия, за да работим по това на правителствено ниво. В момента се прави и пилотно проучване, като идеята е, е в последствие е, да бъдем по-широкомащабни в дейността си. Наистина стимулите са основно, основен елемент. Благодаря. Добрнęliśmy до końca. To ja powiedziałem wcześniej. Така стигаме е, до края на днешното изслушване. Темата беше изключително интересна предвид и предстоящите коледни празници. Обеден съм, че след като помислим по тази въпрос и ще се върнем отново на темата. А по отношение на казаното и господин Андрия, той е, със сигурност може да отнесе дискусията и на следващия етап, тъй като той спомена и бъдещето на общата селскостопанска политика. Благодаря ви за отличните изложения. Вдъхновихте ни да се запознаем с тези проблеми по-подробно в контекста и на селско-стопанската политика след 2020 година. Биоразнообразието е нещо изключително важно, за, което си, за това си даваме сметка. Мисля, че и земеделците си дават сметка. Когато говорим и за бъдещите е, стратегически планове на държавите членки, тези въпроси са много важни. Благодаря на всички. Е, следващата седмица сме в Страсбург. Не знам дали ще видя всички, но ви желая хубави празници. Благодаря ви, че дойдохте днес. Председателя любезно благодари на преводачите. Следващото заседание на комисията е на 11 януари. А в Страсбург ще има заседание на координаторите. Благодаря. Лек път до дома. И още веднъж извинения, че трябваше днес след обеда да се проведе това заседание. Но Презентациите бяха много важни да ги чуем и ще ги разпространим сред останалите членове. Благодаря. Закривам заседанието. ale zachęcamy do przejrzenia, do przejrzenia. Колеги, е, накрая, но ще ви е, препоръчам и да прочетете презентациите. Благодаря.